на АЛДЕ е направила искане господин Корнелио Самбарлена да бъде включен в делегацията за Съединените щати, която да замени госпожа Денис Плаша. Ако никой не възразява, назначението е утвърдено. Искам също така да ви уведомя, че съгласно точка 3, 3 от правилника правната комисия на 22 март разгледа въпроса за имунитета на господин Лекуип и господин Козловски. Беше предложено да бъдат утвърдени техните мандати. Има ли някой, който възразява? Ако няма, в такъв случай мандатите им са потвърдени. Сега процедура за съвместно взимане на решение. В среда председателят на съвета и